Благодаря, господин Лансбергес. Преминаваме сега към обяснение на вота. Господин Либелини има думата. Сеньор Рибелини, тя la palabra. Господин Либелини има думата. ¿Dónde está Nice applause. Señor Rivellini. No se pasa su Bien. Tiene la palabra el señor Masip por un minuto. Господин Масип, за една минута. Надявам се, че престъпленията на господин Берлускони ще бъдат разкрити от правната система. Арогантността на печата може да се прекрати. Хората не трябва да гласуват по този начин. Ще се опитваме да направим така, че свободата на печата в Италия и всички части на света ще бъдат защитени независимо от вода тази сутрин. Благодаря. Госпожа Блинкавичута има думата. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už socialdemokratų frakciją. Благодаря, господин председател. Гласувах за проекта резолюцията, изготвена от социал-демократите, заедно с други политически групи, защото свободата на информацията и на словото и а, плурализма на мненията трябва да бъде осигурен във всички държави членки на Европейския съюз. Това е основата на свободното демократично общество. Хартата на основните права заявява, че всеки човек има право на свобода на словото. Това означава и свобода на изразяване на личното мнение без намеса на властите. Ние в Европейския парламент трябва да подкрепяме независимите медии и справедливата конкуренция на национално ниво. Властите трябва да защитават свободата на словото и да я насърчават. Това е важно за основните ценности на Европейския съюз. Благодаря много, госпожа Блинки, ви Чуйте. Господин Варга има думата. Bien. Tiene la palabra por un minuto el señor Белет. Господин Белет за една минута. Monsieur Rivellini est arrivé. Il est là, Rivellini? il est là, il est là. Bien, tiene la palabra. Сега господин Ребелини за една минута. Сега нещата изглеждат така, като че ли е настъпил края на света. Но китайските сентенции тук напълно могат да се преложат, ако трябва да се служи на мира и ако се напада дадена телевизия и ако се развива култура на омраза срещу Берлускони с този фотомонтаж на министър-председателя на определени демонстрации, където се развяват червени знамена е, и се изказват оскърбления. Това е култура на омразата. Този парламент наистина трябва ясно да покаже, че това е позорна антидемократична атака на една якобинска левица. Това е, е нещо, което Европа никога няма да понесе. От Италия е, искаме да направим една малка Италия. Италианския народ няма да допусне това, няма да допусне е, европейските е, носители на властта да потъпкват Италия. Италия е постигнала демократична победа партия център-дясно и това са хората, които са начало на правителството, обаче те в момента оскърбяват другите и това е истината. И ние в тази зала трябва да защитаваме демокрацията и да кажем, че става дума за една антидемократична левица, която е водена от омразата. И сега, госпожа Вал, за една минута. Ние искаме да посочим, че в Унгария има кръгове, че в Европейския парламент човешките права не играят роля и за това тези три гласа показват, че несправедливите дискриминативни сили в Италия не трябва да бъдат осъждани. Това искам да кажа. Второ, това беше направено от съображение за партийна дисциплина и не трябва да се работи с двойни мащаби. Вчера стана ясно, че в Унгария социалистическото либерално правителство не е нарушило свободата на словото чрез концентрация на медиите. Много хора са били обаче измъчвани, затваряни в затвора, правени са публични процеси. Господин Барозо обаче каза, че това е част от вътрешните работи. Как се получава така? Нашата делегация не допуска подобен двоен мащаб в този парламент. Благодаря, госпожа Нормай. И сега за една минута госпожа Рончули. Господин председател, Европа сега видя, че има толкова шум около Италия. Ние не говорим за реални проблеми тук, в тази зала, проблеми, на които хората искат да се намери решение. А сега ние излязохме с присъда, на която дори господин Пиетро не може да възрази. Господин Де Пиетро беше подкрепен от други парламентаристи, но нещата не се развиха както желаеше. Въпреки, че спечелихме, ние не сме щастливи от това. Хората в Италия не допуснаха в парламента комунистите след последните избори. Сега се прави опит от страна на магистратите и други хора да лишат от легитимност правителството. Това е нещо като фикс идея да се работи срещу това правителство. Нещо като гражданска война. Благодаря, госпожа Ови, за една минута. Благодаря. как да се премахне плурализма на медиите и как да не се допуска многообразие на мненията, такива опити могат да бъдат най-различни. Това е свързано с собствеността в медиите, но монопол може да се постигне и когато членове от една партия имат водещо място в медиите които блокират изразяването на други мнения. Могат да се приведат много други примери, но по време на дебата тук чухме много факти вече. Всичко това показва, че въпреки, че искаме да бъдем демократи в Европа, ние се нуждаем в Европа от правила, които да защитават плурализма на медиите. Затова аз подкрепих резолюцията на АЛДЕ и на групата на зелените, които съдържаха подобни предложения. Благодаря, госпожо Овир. Господин Казиня за една минута. Господин председател, първо искам да помоля да коригирате поведението ми при второто гласуване. Исках да се въздържа. Просто малко по-рано натиснах копчето, така че при второто гласуване аз съм въздържал се. И още едно пояснение. Тази инициатива която тласна дебата в посока да се спомене президента на страната е грях. Тази атака срещу министър-председателя и оплакванията срещу вестниците са напълно в съзвучие с принципите на правовата държава. И за това ние отхвърлихме предложенията на Алди Гуе, но ние не подкрепихме и е, гласа, когато ставаше дума за запазване на достоинството. Просто е, защото се получава дисбаланс в Европа и в Италия. Е, става дума за конфликти на интереси е, и то не само на тези на италианския министър-председател Уличи, моята партия тук е, оспорва е, нещата, които бяха споменати и за това е, гласувам въздържал се. Господин Касини, благодаря, господин Финанте. Благодаря, господин председател. Този дебат показа как италианската левица все повече се отклонява от начина по който се чувстват италианците. Това не беше опит да се възбуди общественото мнение, а просто един журналистически елит се опитва да обърне едно решение. През последните дни виждаме съвсем ясно, че италианците не се интересуват от свобода на медиите. Всички много добре знаят, че има вестници, телевизионни е, канали и радиостанции, които работят свободно. И ако тук говорим за плурализъм, е, това е заради нека, да споменам, споменем, че единствения синдикат, в който могат да участват журналистите, е социалистически профсъюз, така че а неговите членове съвсем не се свенят да работят в телевизии и други медии, контролирани от Берлускони. Така че проблемът не е със свободата на информацията, проблемът е с странното поведение на левицата. Благодаря, госпожа Екер. Благодаря, господин председател. Ще цитирам Джон Стюарт Мил и след това ще продължа на шведски. Ако всички хора с изключение на един смятаха едно и също, те нямат право да затворят устата на този човек, точно както той няма право да затвори тяхната уста. Положението в Италия е, е сериозно. Правата на човека трябва да се зачитат във всички европейски страни. Е НП се крие зад тези аргументи и подкрепя Берлускони. Разбира се, необходимо е правителствата да могат да работят без външна намеса, защото тук става въпрос за вътрешни работи, но а, все пак а, свободата на медиите е европейски въпрос. Именно заради това много съжалявам, а, от, раз, много съжалявам, че бяха получени такива резултати от гласуването. Благодаря, господин Ван Дален. Господин председател, Аз не бях особено впечатлен от лидерството на господин Берлускони, но това не ме ръководеше. Информацията, свободата на печата е въпрос, който трябва да бъде решен в самата Италия. Италианците трябва да решат как да, го, да се справят с него. За съжаление обаче това не се случва. Когато ставаше и дума за премахване на имунитета на господин Берлускони, стана ясно, че има критична преса в Италия и че тя може да действа. И италианците именно трябва да бдят за свободата на пресата в собствената си страна, без да се намесва бюрокрацията. Ние не искаме непременно повече Европа, искаме Европа, която се концентрира върху основните проблеми. По такъв начин тя ще спечели доверието на населението. Господи Вандален, благодаря. Господин Текула има думата. Господин председател, първо искам да посоча, че свободата на информацията е важна. Аз гласувах за нея. Свобода обаче означава и отговорност. Необходима ни е свобода на информацията, която да отразява критично и това, което става в Европа. Историята на Европа показва, че това е абсолютна необходимост. Ние е, знаем, е, че когато тази свобода не се спазва, настъпат лоши последици. Но не трябва да разглеждаме е, само отделни държави членки в тази насока. Трябва да насочим погледа си в бъдещето и да установим общи принципи. Без значение дали сме отляво или отдясно, трябва да спазваме едни и същи правила и то при всички условия. Трябва винаги да сме за запазване на свободата на информацията, защото това е една от основните свободи, е, които ще трябва да се спазват в бъдеще и към тях да се подхожда с еднакви стандарти. Господин Дейвис. Господин председател, Европейския съюз твърди, че държи на свободата и демокрацията и че те са засилени в Лисабонския договор, но същевременно времено обръща гръб на явни нарушения в една или друга държава членка. Ние не обичаме да клатим лодката, но днес имахме възможност да вземем позиция и да кажем, че контрола върху пресата от италианския министър-председател е явно нарушение, явна злоупотреба. Има проблеми и в други държави членки, но най-зле е положението в Италия. В Великобритания днес представителите на Великобритания загубиха с един глас. Това беше опит да се предотврати Европейският съюз да защити свободата и демокрацията в цяла Европа. Благодаря. Господин Клайс има думата за минута. Благодаря много, господин председател. Аз също много се радвам от резултатите на гласуването, защото не е допустимо парламентът да се използва в лов на вещици срещу един политик. Също е недопустимо парламентът да действа като някакъв вид европейски Big Brother и да се занимава с въпрос, който засяга само една държава членка. Говорим за заплаха срещу свободата на информацията в Италия. Тази заплаха е само иллюзорна. Просто става дума за хора, които се опитват да се отърват от политическите си опоненти. Тази, това лицемерие е недопустимо и мисля, че постигнахме напредък. Благодаря, господин Ханан. Благодаря, господин председател. Не прави чест на Европейския парламент това, че всички, е, че днес е, гласувахме по въпрос, който въобще не трябва, с който въобще не трябва да се занимава Европейския парламент. Това е въпрос, който с прерогативите на една държава членка. Много е, се радвам, че консерваторите вече не са в е НП, но а, не само аз а, се възмущавам от казаното от а, другата част на тази пленарна зала. Те се оплакват, че, той има, че Берлускони има имунитет, а самите те имат имунитет. Освен това, Бил харчал пари те самите харчат доста пари. Така че това, че изобщо имаше гласуване днес е срамно. Срамно и за италианците, срамно и за всички нас, за това, че изобщо си позволяваме да се месим. Този тип въпроси трябва да се разрешава чрез националните демократични процедури на Италия. И разбира се, отново призовавам да се гласува да се проведе референдум по Лисабонския договор. Благодаря, господин Ханан. Сега за една минута давам думата на господин Камал. Благодаря, господин председател. Аз считам, че всички в тази зала сме загрижени за плурализма на медиите. Ние искаме да има повече плурализъм в целия Европейския съюз. Аз съм обезпокоен от състоянието на медийния плурализъм в много държавите членки, както и в страни извън Европейския съюз но социалистите не поставят тези въпроси. Например, за Куба, за Северна Корея, където няма такъв плурализъм. Има важен принцип тук. Ролинг Стоунс казаха, че не винаги получавате каквото искате. И когато това не се случва, трябва да разчитаме на демократичния процес в собствената ни страна, хората да свалят от власт правителство, което не подкрепят. А не да отивате в Европейския парламент а, и да търсите обръщане на демократично взетите решения. За това се гордея, че европейските консерватори изиграха своята роля, гласувайки против тази срамна резолюция. Благодаря. За една минута господин Силвестрис. Господин председател, мисля, че гласуването в Европейския парламент съвсем демократично и ясно показа това, което знаем всички, че има свобода на информацията в Италия. Опита на левите тук да налагат идеи, показват, че има най-различни видове вестници все пак. Ние цял месец е, разискваме в парламента, че няма свобода на печата в е, Италия. Трябва да кажем, че хората в Акила не могат да кажат, е, че са се справили с тоновите буклук по улиците, благодарение на места на правителството. Те не могат да напишат в печата, че в е, Италия има все още банки, които не са защитили своите вложители. Има хора, които се опитат да обърнат нещата да възстановят тук в Европа това, което са загубили в Италия. Но в Италия има свобода на информация. Така че тези, които твърдяха противното, бяха победени при гласуването днес. Благодаря, господин Кели. Има думата. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че изключително много се радвам на резултата от гласуването по резолюциите днес тъй като Италия е държава членка на Европейския съюз и е, да се включва Италия по-отделно в едно предложение за резолюция не е подходящо. Трябва да се обсъжда е, свободата на информацията, на медиите, на, свобод... на отделните журналисти, да изразяват своето мнение и това трябва да се осигури в целия Европейски съюз, а не в една единствена европейска държава. Така че резултатът от днес бе добър и за Европейския съюз, и за демокрацията. Благодаря господин Кели. Давам думата на господин Патричело, последният оратор. Както обикновено се случва в Европейския парламент, днес гласувахме по едни въпроси, които е, са в правомощите само на една държава членка. Е, нещо подобно се случи и с мерките предприяти от Италия по отношение на иммиграцията. И Някои се смятат за жертви, опитват се да изкривят действителността в Италия, опитват се да провеждат една фалшива пиар кампания, като цинично експлуатират предизборната програма на правителството. Колегите, които подкрепиха италианската опозиция, би трябвало да се занимават с въпроси, които са важни за държавите членки като цяло, а не е, да изкривяват нещата, като обръщат специално внимание върху Италия, която непрекъснато понася атаки. Е, а е избрано от 17 милиона италианци. А, управля... Правителството е избрано от 17 милиона италианци. Господин Патричел. Много благодаря. Председателят, дами и господа, приключвахме... приключихме с тази точка от дневния ред. Закривам заседанието до днес след обед. Благодаря.